Постепенно ще започнем. Добре дошли на ораторите. Искаме да напомним, че Юлекс е мисия за сигурността на ОПСО, е, предназначена да, пред, да подготви Косово за в правозащитните операции, в съдебната система, митниците. Директора Хербер ще отгов... има за цел да помогне на косовското правителство да а, поднови а, мандата на правителството, който изтича през юни 2012 година. Решено беше да се проведе това изслушване. Ще дадем думата на директора Джентелини да разгледа отношенията между Европейския съюз и Косово в контекста на стратегическото развитие на региона и структурния диалог по върховенството на закона. Директор Хавел ще представи е, стратегическото разглеждане. Ще, ще започна първо с директора Джантилини. Благодаря за мен е удоволствие да съм тук. Ще бъда всъщност много кратък. Искам само да кажа няколко неща. Според мен най-важното е да поставим това обсъждане в правилния контекст, защото Еолекс представлява важна част на ако на ангажимента на Еолекс, първо, на Европейския съюз. Първо искам да кажа за равнопоставеността на нашите отношения в Косово, което според мен се подобри много през последния период. Не може да се прави сравнение с, с преди известно време. Косово изпълнява а, програмата от Солун и ако погледнете заключенията от съвета през декември и февруари, няма да се впускам в подробности, но там фигурират либерализацията на а, визовия режим, всичко това очертава много важна програма за бъдещето. Ще обсъждаме Олекс, тъй като той е част от тези отношения. На второ място искам да кажа за присъствието на място и да отразя новото качество на отношенията. Ще засилим присъствието си на място. Там има една по-силна, по-ефективна мисия, която все повече и повече е в състояние да представлява Европейския съюз, който все повече говори с един глас. Това беше много успешно начинание според нас. Именно за това беше подкрепено значително с с финанси, с хора. Колегите ще говорят повече по този въпрос, но мисля, че предизвикателството е непрекъснато да се приспособява тази мисия към новите потребности и новите реалности. Третото нещо, което искам да отчета е диалога между Белград и Прищина. Това е много важен елемент. Знаете, че Европейския съюз инвестира много в миналото за поддържането и засилването на този диалог. Оказа се, показано беше, че има вече една по-голяма зрялост, необходимо е ангажираност и организация, така че има много полуки, които могат да бъдат извлечени от миналите години. И така отношенията, присъствието, диалога, всичко това означава, че много е направено, но дали сме направили всичко, дали сме решили всичките проблеми. Не. А, първо, мисля, че Косово ще трябва да стане по-ефективно и ефикасно. Очакванията към Косово ще се засилят. И ние би трябвало да отговорим на очакванията все повече и повече. Добрата новина от вчера е, че има пътна карта за Косово, което означава, че ще трябва да се отвоят усилията за постигане на напредък. Другото предизвикателство, както казах, е диалога между Косово и Сърбия. Трябва да намерим начин този диалог да продължи, да се нормализират отношенията, това, за да се подобри сътрудничеството между Прищина и, Белгия, и, и Белград. А, това е един много <laughs> дългосрочен проект. И този проект може да приеме различни форми. Важното е, че няма альтернатива и това е положението и всъщност с това искам да завърша. The floor has now Director Haber. Директор Хабър има думата да представи е, стратегическия преглед. With your permission, I will be brief. Благодаря, господин председател. С ваше позволение, накратко ще ви представя оценката на мисията – след това подробно ще ви изложа защо мисията постигна много голям успех. Що се отнася до при изпълнението на стратегическия преглед, той бе одобрен преди около 3 месеца. Мисията подготвя предаването на властта и предоставянето на изпълнителен мандат. След 3-4 години работа на място е време да предадем правомощията си на компетентните органи в Косово. Това ще се основава на ясни условни критерии, както и на напредъка постигнат до тук. Процесът на предаване на правомощията се изпълнява в съгласие с 27-те държави членки, които се споразумяха за стратегическия преглед. От сега нататък акцентът все повече ще се измества върху съдебната система. Там се крият основните предизвикателства. Косово постигна голям напредък през последните години но остават на дневен ред проблемите с съдебната система, организираната престъпност, военните престъпления, защитата на свидетелите. Това са въпросите, по които трябва да работим, както и междуетнически проблеми, като например възстановяване на правото на собственост и издирването на изчезнали лица. По-трудно е да изпълняваме мандата си в северната част на страната. Сблъсъците, за които имаше новини миналото лято, се дължаха предимно на усилията да продължим диалога ще трябва и в северната част на страната да се установи върховенство на закона. Населението на Северно Косово очаква това. В процес на преструктуриране на мисията сме. Трите стълба, полиция, митници и съдебна система ще бъдат обект на преход към структура, основаваща се на два стълба наблюдение, консултиране, придружени от действия по изпълнителния мандат. Това ще бъде последният етап на работата ни предаване на изпълнителния мандат на компетентните органи в Косово. Всички тези действия трябва да бъдат извършени с намален персонал, всички от тези от вас, които са работили в организация, знаят какво представлява едно намаление на персонала в размер от 25%. ще трябва да се наберат сътрудници за новата мисия в Африканския рок. Южен Судан и Нигер. На това се дължи съкръщението на персонала на нашата мисия с 25%. Сътрудниците ще бъдат изтеглени към мисиите в тези три региона. Нека кажа няколко думи за успеха постигнат от мисията. Миналото лято бяхме подложени на изпитание поради сблъсъците на границата с Северно Косово. Установи се сътрудничество между НАТО, Европейския съюз и мисията. Това бе последвано от период на застой, след което вниманието ни бе насочено към Сърбия, Сърбия и Европа и изборите в Сърбия. Сега, след изборите в Сърбия, мисля, че е време да пренасочим вниманието си към Косово. Условията, при които работи мисията, почти ежедневно ни изправят пред проблеми, но не бива да забравяме и постиженията си до този момент. Първо, укрепване на институционните структури. След 4 години на наблюдение и консултиране в Сърбия бяха установ... в Косово, извинете, бяха установени чудесни митнически структури. Укрепени бяха и структурите на полицейските органи. Наблюдението и консултирането на митническите служби на летището в Брищина доведе до увеличение от от 500% на паричните средства иззети на летището. В областта на работата в съдебната система мога да кажа, че към момента се водят около 330 дела. Постановени са 300 присъди по граждански и наказателни дела. Около 300 присъди вече са влезли в сила. 200 от тях са в областта на наказателното правосъдие. Мисията ни участваше в разследването на 1800 случая. Често това бяха разследвания спрямо много известни личности, бивши министри и представители на тайните служби, например. Виждате, че нашата мисия се изправяше пред всички предизвикателства в областта на съдебната система. Постигнахме и голям напредък в борбата с трафика на хора и трафика на органи. За пример мога да ви дам случая Тиша Рова, по който бяха постановени присъди лишаване на свобода за много дълъг период от време. Бяха постановени значителни парични санкции след смъртта на много хора, жени и деца поради трафика на органи между Косово и Унгария. Обект на преследване бяха седмина лекари и представител на министерска структура. В областта на борбата с трафика на наркотици бяха приключени 6 дела по обвинения в международен трафик на наркотици. Бяха постановени наказателни присъди лишаване от свобода за срок до 15 години. Що се отнася до борбата с контрабандата, съвместните ни действия с митническите структури и с висши представители на администрацията доведоха до значително ограничаване на това явление. Милиони евро бяха поставени в държавния бюджет на Косово. Водят се и разследвания за измами с обществени поръчки, както и срещу ръководителя на телекомуникационната компания в Косово. Той е обвинен в злоупотреба със служебно положение. През май миналата година Еолекс осъди 8 души по обвинения в корупция. Бяха постановени наказания лишаване от свобода за срок от до 5 години. Това разследване бе свързано с нарушения разкрити преди, през 2006 година, нарушения свързани с Косовска банка. Борим се с економическата престъпност и организираната престъпност, както и срещу военните престъпления. По-точно водим разследвания по такива обвинения. Знаете, че разследванията отнемат дълго време. През юли 2011 година Еолекс постанови присъда срещу Сави Гечи и три други лица по обвинения в престъпления срещу гражданското население – през ноември бяха осъдени двама души, един от тях на 18 години лишаване от свобода по обвинения във военни престъпления срещу цивилното население през 1999 година. Друг обвиняем а, бе осъден с условна присъда 6 месеца лишаване от свобода. Друго дело с десетима обвиняеми се води в момента. Един от заподозрените е член на парламента и бивш министър Фатми Лимай. Десетимата лица са обвинени в изтезания и жестоко и нечовешко отнасяне към цивилното население, както и към военнопленници. Експертите от нашата мисия са провели около 300 операции на място. Тленните останки на 300 жертви на конфликта бяха върнати на техните семейства и близки. Що се отнася до възстановяването на правата на собственост, съответната комисия в Косово взе решение по над 3000 случая от 2008 година насам. Що се отнася до Северно Косово, <clears throat> възстанови работата си съдът Митровица. Трудна е работата, но след като съдът възстанови дейността си през декември 2008 година, той получи подкрепа от международни а, правни експерти и приключи работа по редица дела. Мисията ни, както казах, участва в изпълнението на диалога Прищина-Белград. Постигнахме немалко, но има още и много какво да се направи. Това бе един кратък преглед на успехите, постигнати от мисията, които според мен не бива да бъдат забравяни въпреки всичките трудности, пред които сме изправени, най-вече в Северно Косово, което е и в центъра на вниманието на медиите. Благодаря ви за обяснението. Следващия оратор ще бъде господин, господин Болде Марнах благодаря, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. Както винаги е голямо удоволствие да бъда сред вас в Европейския парламент и да има възможност да се обърна към почитаемата комисия. Европейския съюз, както беше казано, се ангажира в Косово с редица проблеми, свързани с върховенството на закона. Структурния диалог е, започнал с помощта на комисарите Фюли и Малстром включи и а, предварителни проучвания. Идеята е Косово да се впише неотменно в процесите на Европейския съюз, за което е много важен принос на мисията EOLEX. EOLEX подкрепя и ще продължава да подкрепя пътя на Косово към Европейския съюз и това е основното послание, с което идвам при вас. Идеята е да се подобри синергията и координираността на действията като се работи с, службата в Прищина. Обеден съм, че това усилие ще предостави важна рамка, за да можем да обсъдим всички въпроси, свързани с, правния режим и върховенството на закона. Мисията очаква да се ангажира все повече и повече с органите в Косово в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Едно осезаемо доказателство за тази дейност представлява реконфигурирането на мисията в резултат на нарастването на нейните правомощия, особено в сферата на полицейската дейност и мидническата дейност. Еолекс става център на тежеста и се насочват е, възможности за реагиране на неочаквани е, събития в цел, цялото Косово. Това е възможно благодарение на постиженията на мисията. Може да кажем, че от гледна точка на а, числовия състав на нашите служители. Това се изразява с намаляване с една четвърт на членовете. В съответствие с мандата за следващите две години мисията ще предостави повече приспособяемост към общия общата програма за Косово в партньорство с правоприлагащите институции в Косово. Мисията ще продължи да подкрепя прилагането на диалога Белград-Прищина чрез споразуменията за свободно придвижване и така е както и споразумението за интегрираното управление на границите. Повишава се тенденцията на разследване на престъпления на фаза разследване и на съдебна фаза. Косовски съдии вече участват заедно с, съдебни експерти на Еолекс. Мисията ще продължи да извършва своята дейност в един сценарий, в който косовските власти ще бъдат в състояние обективно и без е, външна международна намеса да гледат е, дела за престъпление и корупция. Мисията ще насочи дейността си към напредък е, за а, набиране на служители в правозащитната сфера. Ще се създаде звено за финансови разследвания без а, външна намеса. Косовските полицейски звена и прокурорите ще работят по-добре. Работата на косовските правоприлагащи органи по дела свързани с организираната престъпност и корупцията, ще се засилят. Политическата дейност ще бъде насочена към повишаване на усилията в управленската сфера институционалната и политическата сфера ще подобри своята работа. Напредъка на косовските власти в изпълнението на условията по визовия диалог, както можете да очаквате, ще остане приоритет с ясно определена цел. Някои от целите са постигане на пълна свобода на действието на Еолекс. Далече сме още от тази цел про повишаване на престъпленията, които ще се а, разследват а, разглеждане на междуетнически нива, прехвърляне на някои дела в а, районния съд в Митровица и подобряване на работата на полицията в Северно Косово. Вероятно сте е, отбелязали вече, че работата на Еолекс ще се разшири а, необходимо е да подновим мандата за следващите две години, но това означава и създаването на един механизъм, който да проследява напредъка в сравнителен аспект а, и това да отразява всички цели на Еолекс които подкрепят специалните инициативи, на комисията в сферата на ПВР и а, тази програма ще а, стимулира дискусии по същество между държавите членки. Обеден съм също, че този подход, основаващ се на резултати, ще даде възможност на мисията да подобри в сравнителен аспект дейността на правоприлагащите косовски власти. Това ще бъде допълнителна мотивация за правоприлагащите институции в Косово да постигнат напредък и да поемат повече морални отговорности. Благодаря ви за вниманието. Председателят Госпожа Енджелуше Морина има думата. Надявам се, че правилно произнесох първото ви име. Благодаря. Благодаря ви за отправената към мен покана. За мен е удоволствие и чест да съм днес сред вас и да споделя своята гледна точка. Нека започна с един анекдот. Живеем във времената на социалните мрежи, като Фейсбук и Twitter. Както много от вас, вчера актуализирах <clears throat> профила си. Поставих най-актуалните новини за себе си, като съобщих, че днес ще говоря за Косово пред Европейския парламент. Един от приятелите ми във Фейсбук ме попита защо Косовец е бил поканен пред Европейския парламент, за да говори за Еолекс. Аз казах, ами кого други го да поканят, ако не е Косовец. И тогава той ми отговори, ами Еолекс не е свързан с Косово. Еолекс е насочен към външната политика и политиката за сигурност на Съюза. Ще се спра накратко върху три момента – първо, репутацията, имиджът, парадигмата на стабилност, която следваме и продължаващата култура на безнаказаност в Косово. Второ, как точно Еолекс ще се впише в процеса на изменение на Конституцията и какво смятаме да направим по отношение на нарушенията на правата на човека. Трето, Северно Косово. Първо, няколко думи за репутацията ни. Не се ползваме с много добра репутация сред местното население в Косово. Някои смятат, че мисията е била пълен провал – Господин Деманхак в прегледа си отбеляза, че могат да се отчетат някои успехи на работата на Еолекс, но се водят сред широката общественост и много оживени дискусии за тази мисия. Реакциите спрямо нейната работа в никакъв случай не са положителни. Много е важно да продължим да следваме парадигмата на стабилност – Твърди се, че по някои от делата, по които е било постановено решение, то е било с политическа насоченост. Директорът на Централната банка в Косово, например, бе задържан в ареста, след което бе освободен поради липса на доказателства. Гледаха се и редица дела с висока обществена значимост, по които не бе установено добро управление, не се следваше мандатът на мисията. За пример мога да ви дам делото срещу бившия министър Лимай. В цялото дело бе изслушан само един свидетел, който вече не е сред живите. В разискванията сред обществеността се набляга на това, че продължава безнаказаността. По време на преходната административна мисия в Косово бяха повдигнати някои случаи, по които обаче после работата бе преустановена. Обикновените граждани смятат, че по някои дела работата може да има политическа насоченост. Но опасността за стабилността не проистича от обикновените граждани. Те не са заплаха за върховенството на закона в Косово. Заплахата е на много нива, най-вече на политическо Мисията падна в капан, тъй като не се занима с първопричините на проблема. Първопричините на проблема са в най-вис... на най-високите етажи на властта. Имам предвид най-вече процедурите за възлагане на обществени поръчки. Вторият момент, върху който ще се спра, са условията, контекстът. Ще се спра най-вече върху пете държави, които не са признали статута на Косово като независима държава. Сърбия вече от много години извършва активна дипломатическа работа на неофициално ниво. Същевременно мисията трябва да е неутрална. Съгласно плана Ахтисари, мисията Еолекс трябваше да демонстрира капацитета на Европейския съюз за установяване на върховенство на закона. Тя бе установена във времената преди приемането на договора от Лисабон. Европейският съюз изпрати тази мисия на място, където няма консенсус за статута на неутралитет. Една държава може единствено да бъде призната или не. Няма нищо между тези две възможности. Статутът на неутралитет, с който разполага мисията, препятства работата й в много области много географски области, като например Северно Косово. Паралелни структури са установени не само в Северно Косово, но и в други части на страната. Наскоро се водеха разговори за това, че тези паралелни структури трябва да продължат да съществуват, защото предоставят услуги, най-вече в областта на здравеопазването и образованието. Вторият момент, върху който искам да се спра по отношение на статута на неутралитет и по отношение на пете държави все още не признали Косово. е процесът на изменение на Конституцията, който предстои. И тези изменения ще се направят след изтеглянето на Международната гражданска служба. Трябва да има яснота по отношение на правомощията на съдите и прокурорите на Еолекс трябва да се предотврати е, положение, при което може да се успорят решения на мисията пред Конституционния съд. Ако се окаже натиск върху съдиите на Еолекс, много лесно могат да бъдат успорвани техните решения пред Конституционния съд. Все още не е ясно с какви правомощия ще разполагат тези съдии от това възниква и въпросът за нарушенията на правата на човека. Поетапното приключване на работата на мисията предстои. До момента не сме имали нито една жалба във връзка с нарушения на правата на човека при изпълнението на правомощията на мисията. Накрая ще кажа няколко думи за Северно Косово. Територията на Косово е 11 000 квадратни километра. 12% от територията и са рай за организираната престъпност, контрабандата. Говоря за Северно Косово, което се населява най-много от 50 000 души. От 90-те години насам никой не е успял да възстанови върховенството на закона в тази мъничка територия, Международната общност през изминалите години инвестира милион, 1 милиард и 700 милиона за програми за сигурност в Латинска Америка, която е много по-голяма като територия. Защо тогава не успя да установи върховенство на закона на една миниатюрна територия като Северно Косово? И до днес ми е трудно да разбера причината. Косово действително се нуждае от помощ при възстановяването на върховенството на закона в Северно Косово. Господин Демарняк упомена, че мисията очаква да възстанови изцяло оперативната си работа в Северно Косово. Понякога представителите на мисията се нуждаят от разрешение от страна на местното население, за да започнат изобщо работа в Северно Косово заключение мога да кажа следното. Като граждани на Косово напълно признавам, че страната ни се нуждае от помощ, която може да приеме много различни форми, но защо Европейският съюз трябва да изпраща мисия на място, където политиката не се основава на консенсус? трябва да ни се предостави правилната подкрепа. Абсолютно съм сигурна, че Косово може самостоятелно да изгради необходимите институции, като му се предостави правилната подкрепа, разбира се. Немалко страни са го правили преди нас, страни, които е трябвало да започнат от нулата. Можем да се справим и ние, ако ни се предостави подходяща подкрепа. Finally, for... Благодаря. И накрая за кратък коментар директор Чентилини. Аз наистина мога да говоря кратко, защото идеята беше да се изготви стратегическия преглед. В момента сме в фазата на прилагането. Мога да кажа, че препоръките бяха предоставени на политическия комитет и на комитета по сигурността. И мога да се съглася с това, което казаха изказалите се преди мен, че трябва да се направи така, че властите в Косово да могат да вземат нещата в свои ръце. Именно затова почнахме да работим по стратегическия преглед Бях, беше ни възложена тази задача от политическия комитет по сигурност. Това беше един много добре подготвен процес, който отчиташе становището на всички важни заинтересовани лица, отчиташе всички важни събития, например събитията през юли 2011 година, напредък, в присъединителния процес на Сърбия към Европейския съюз и изборите в Сърбия от май тази година. Трябва също така да се учете ограничената свобода на движението, операцията, които, операциите на КФАР. Всичко трябва да се разглежда в светлината на динамичната ситуация в Косово, която се променя всеки ден. Ръководителя на мисията също така трябваше да приспособява дейността си в зависимост от постигнатия напредък, който беше очертан от изказалите се преди мен. В ситуацията с митниците се подобри значително, професионалните умения на полицията се подобриха. Не е нужно Еолекс да присъства на всеки ъгъл. Но позволете ми да кажа, че Европейския съюз ще проследява политическата ситуация, необходимо обаче и присъствие на място, чрез най-тясно възможно сътрудничество между Еолекс и Кейфор. Косово е общ проект, Европейския съюз и НАТО работят в постоянен контакт и сътрудничество с НАТО и при изготвянето на стратегическия преглед. Засилва се присъствието на Европейския съюз в Косово. Вчера се проведе структурирания диалог по визовия режим. Всичко това придвижи отношенията между Европейския съюз и Косово една стъпка напред. Всичко трябва да се направи, за да се окаже по-добра подкрепа на този процес, стратегическия преглед отрази тези процеси. Процесът за изготвянето на оперативното планиране започна. Миналата седмица беше договорен оперативния план и позволете ми да приключа като кажа, че трябва да се актуализират констатациите, за да може да се използва максимално експертната помощ, да, да дойде денят, когато Косово ще може да поеме собствената си отговорност. Благодаря. Председателя, благодаря. Започваме обсъждането. Искам първо да дам думата на госпожа Лунача, която е нашия докладчик и тя ще е, даде заключенията още от самото начало. Не, няма да дам заключенията, просто искам само да задам някои въпроси на нашите гости. Позволете да ви напомня, особено на унези е, от вас, които дойдоха пред, след като започна заседанието. В дъното на залата има фотоизложба с печелившите е, снимки, направени от от Еолекс. Е, граждани на Косово бяха поканени да изпращат свои снимки. Господин Бег Марина, победителя в конкурса, тук е тук. Благодаря ви. Това е една много добра инициатива да се даде възможност на гражданите на Косово, да кажат как те виждат правосъдието и върховенството на закона. Искам да ви благодаря за вашите изказвания като докладчик за Косово и след като през последните години наблюдава много а, отблизо Косово, трябва да кажа, че отначало Еолекс беше много високо ценен в Косово. Той се приемаше не като последовател на Юнмик, по-скоро като една нова форма на борба срещу организираната престъпност и корупцията. И както каза госпожица Морина, това се засили. И въпросът ми към в, ораторите беше, вие имате стратегическия преглед. Вече казахте, че се намаляват митническите служители и полицията и че ще се прави преглед на полицейската система, но какво ще прави Еолекс в Косово. И как виждате вие съдебната система на Косово след две години? Защото е много важно да се открои целта, към която се стремим. И друго нещо, което беше споменато, проблема с Конституцията на Косово и с а, на, края на наблюдаваната независимост би трябвало да се постигне силна позиция в правната и конституционалната рамка на Косово, както каза госпожица Морина. Един въпрос, който още не беше споменат, е въпроса за равнопоставеността на половете. Има съветник по въпросите на равнопоставеността на половите в Еолекс. Можете ли да ни кажете какво беше постигнато? в рамките на този проблем, вътре в самата мисия Еолекс и в нейните политики. И още един въпрос е свързан с нещо, което вие споменахте трафика на хора и обучението, което беше проведено с полицията. Намалени са полицейските звена на Еолекс значително. Смятате ли, че Еолекс ще работи по въпроса на трафика на хора? Има ли достатъчно служители, които биха могли да обучат косовски полицаи? Или може би това е един а, проблем? Друг въпрос, който беше споменат няколко пъти, господин Лима, който е едно от а, а, делата а, и се очаква той да получи присъда в момента нито а, това дело, нито делата за военно престъпленията дават признаци за напредък. Естествено, няма да се намесваме в работата на съдебната система, но какво а, правите, за да отговорите на очакванията на хората? Имаше дела, по които бяха постановени присъди, но в Косово тези неща не се виждат в тази светлина. Въпросът ми е как може да се справите с големите очаквания всъщност нещата не вървят достатъчно бързо. Аз много добре знам и от собствената си държава, от Австрия, че корупцията, че е много трудно човек да се бори с корупцията, а в Косово тези очаквания трябва да бъдат а, а, третирани много сериозно. И аз естествено мисля, че Еолекс е много важна мисия и се радвам, че 27-те държави членки я подкрепят. Въпреки това обаче в имуществени дела съдиите и прокурорите сами решават коя правна система да използва, дали това да бъде югославската съдебна система или косовската, дали това се дължи на липсата на политическа воля или политическа последователност, ако Косово е призната държава. Еолекс трябва да бъде неутрална по отношение на статута на Косово, но един от аспектите, е защитата на свидетелите, което не се прилага все още в Косова, но част от проблема е, че държавите членки на Европейския съюз, но и други държави не са готови да помогнат с извеждането на свидетели от страната, за да може да бъдат защитени. Смятате ли, че държавите членки на Европейския съюз са готови да помогнат на това? Има нещо, за което ние настояваме от Европейски парламент и в нашия доклад, доклада от март. И мисля, че това ще бъде много важен въпрос. И още нещо, тъй като господин Де Марняк е тук, за съжаление неговия мандат изтича. Има ли вече решение за това, кой ще бъде следващия ръководител на мисията? Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Също ще поставя някои въпроси. Еолекс ще промени мандата си. Всички знаем за това. Тази промяна ще възникне в резултат от промените в ситуацията на място ли или ще бъде извършена вследствие от заключенията от стратегическия преглед, а именно, че Еолекс не е изпълнила изцяло задачите си в Косово. Как функционира съдът в Северно Косово? Какво може да се подобри? И какво е положението в Яриня и Бърняк, двата гранични пропускателни пункта? Кога реално може да се очаква митническите органи там да преминат под към структурите на централните косовски органи. В миналото понякога оставах с впечатлението, че Еолекс направи нещо много добро, много смело, но след това като че ли изведнъж се оплаши. Госпожа Марина много дипломатично каза, че Еолекс не е особено популярна мисия в Косово, но и, извинете, наистина мога да кажа, съдейки по разговорите си в Косово, че към Еолекс се отправя действително сериозна критика – Въпросът ми към господин Демарняк е дали нещо се е променило. Бихте ли могли малко по-подробно да споделите с нас за разследванията, които се водят по доклада Марти. Благодаря на госпожа Марина, тъй като тя ни представи една нова гледна точка за ролята на Еолекс в Косово. Благодаря на господин Кукан, господин Поселт, като ще помоля колегите да се ограничат с две минути. Господин председател, не съм съгласен да поставяте правила посред дебата. Сега започвам с бележка към госпожа Морина. Поздравявам ви за коража. Мога да се подпиша под всяко изречение, което казахте. Предлагам на следващото изслушване да поканим критици от гражданското общество и политици на общинско ниво от Косово. Освен това имам два кратки въпроса. Първо към господин Хабер. Какво ще кажете за критиките, които така дочуваме от Кейфор, че международни престъпници биват установени в Косово, т.е. знае се къде са, но Еолекс не е в състояние да ги арестува и те за 8 до 10 часа успяват да избягат. Питам за капацитета ви. Освен това искам да попитам господин Будеманяк, когато има жалби и оплаквания, а в страната има много оправдани или не, но искам да попитам, какви са пътищата за обжалване в рамките на ОЕЛЕКС и какви са те извън ЕОЛЕКС, значи е, чрез ЕОЛЕКС към Европейския съюз. И трети въпрос към господин Джентилини. Искам да попитам за прилагането на споразумението с Сърбия, сключено след сръбските избори какво правите, за да започне това прилагане и какво става с търговското споразумение с Косово, за което още не е станало дума. И накрая, аз също съм на мнение, че ние като парламент трябва да окажем натиск в духа на собствената ни резолюция. Онези европейски държави, членки, които не са признали Косово, най-сетне да го направят за да могат е, да работят органите и институциите. Панзери, плиз. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Разбира се, че трябва да се опитаме да тласнем напред положителното развитие в Косово, за да дадем възможност за по-нататъчно доближаване до Европейския съюз. Но как да направим оценка на стратегията? Това, което чух до сега, не ме убеди особено преди да се поднови мандатът на мисията, според мен трябва да се направи задълбочена оценка на досегашната и дейност, като се попитаме защо постиженията не могат да, бъдат, да се нарекат задоволителни в 100% от случаите. Структурните недостатъци, които съществуват, трябва да се отразят, включително и в бюджета на ЕОЛЕКС. Говоря за броя на сътрудниците и продължителността на техните договори. Говоря и за задължението за отчетност пред Брюксел. С други думи, важна е политическата задача, политическата отговорност вътре в Косово. Разбира се, че трябва да наблюдаваме по-отблизо съдебната система в Косово. Трябва да направим така, че съдебната власт да стане независима, истински цялата история с министър-председателя на Косово, с извънредните пратеници, посланници и така нататък, които непрекъсто си говорят с различни прокурори и съди. Всичко това ме кара да се съмнявам в независимостта на съдебната система. Това е много важно. И друг въпрос. Как можем да допринесем за тази независимост на съдебната власт. Необходимо е да се създаде равновесие между дееспособния политически елит и неговото задължение да отговаря и да се отчита мисля, че дейността в това отношение трябва да бъде малко по-балансирана. Сега като че ли сме се вторачили прекалено много върху военните престъпления и забравяме политическата корупция. Деспособността на изпълнителната власт също е нещо, зад което трябва да поставим въпросителен знак. Тук има още какво да се желая. Еолекс трябва да се съсредоточи и върху този въпрос, изпълнителната власт. Тъй, че ни трябва нещо повече от един чисто стратегически преглед. Председуючи, словенски slovenski в те разправи. Че čeprav moram признат да osebno че дълго nisem бил на Косово и не морам велят код познавалите от е, известно време не съм бил в Косово, тъй че не съм експерт по обстановката там, но все пак ще ми позволите да кажа две-три думи. Винаги е много лесно да критикуваме и да търсим косури на Еолекс. По-трудно е да ги хвалим. Нека да кажа, че Еолекс се зае с изключително деликатна и важна задача в регион, в който върховенството на закона и правовата държава нямат кой знае какви традиции, меко казано. Тъй, че Еолекс трябва да се бори с обстоятелства, които са съвсем различни от това, на което сме свикнали. Всичко това доведе до ситуацията да изискваме от Косово да поема повече отговорност. И сега въпросът ми. Инвестираме в областта на човешките ресурси в Косово. Наистина ли смятате, че Косово в скоро време ще бъде в състояние да вземе в ръце делата си, що се отнася до правовата държава и върховенството на закона. Защото в крайна сметка бъдещето на Косово зависи и от отношението на Сърбия. А, смятам, че скорошният изборен резултат в Сърбия е окоръжителен до някъде. Може би можем да участ... очакваме малко повече равновесие и малко повече отговорност в отношението към Косово. Сърбия играе важна роля, но има и огромна отговорност. Има и отговорност пред Европа, пред общото ни бъдеще. Говоря за Сърбия. Така че не съм, освен това не съм съгласен да ни съкръщавате времето за изказване. Um, like to give the floor to Mrs. Благодаря, господин Танок. Сега искам да дам думата на госпожа Пак. Извинявайте, на господин Танок всъщност. Благодаря ви. През последните 11 години исках да повдигна един въпрос, който беше повдигнат от един от моите избиратели, който е бил наблюдател. Това е случая с Крепс Майнинг, една компания, която работи заедно с една сръбска компания в севера и една албанска в юга. Беше ми казано, че северния клон е изложен на големи економически санкции от Прищина, банкови санкции, ДДС санкции Доколкото аз разбирам нещата, Еолекс се е отказал да се ангажира с разследването на този въпрос или е отказал също така да упражни натиск върху косовското правителство. Загубени са работни места. Вие всъщност не говорите за условията преди да се постигне уреждане на косовския проблем. Няма ли да бъде по-добре, ако Еолекс работи за възстановяването на ексанте статуквото? Изборите в Сърбия с новия, председат, с новия президент, който е хардлайнер и националист ще осложни ли живота на Еолекс и а, контактите им с, с сръбските власти или всъщност ще се продължи с прагматичния подход, прилаган до сега. Благодаря господин Танок и сега госпожа Пак. Господин председател, много ви благодаря, че ни давате възможност днес да разговаряме с тези наши гости. Що се отнася до Еолекс, след неприятните продължителни години с УНМИК заложихме големи надежди на Еолекс и те надминаха това, което Еолекс беше в състояние да направи. Но това е нормално. УНМИК беше оставил в Косово много сложна ситуация. И въпреки това смятам, че Еолекс може да се опита в, в някои области да работи по-добре. Лесно е да се каже, защото те са принудени да работят с инструментите, с които разполагат. Но все пак ми се ще Еолекс да работи повече и по-тясно с Кейфор, за да може да се а, така извади на преден план върховенството на закона, особено в северната част. Това, което ме тревожи е, че диалогът между Сърбия и Косово, който започна миналата година, защото целта на Сърбия беше да получи статут на кандидат за Европейския съюз, се стигна до едни резултати, които трудно резултати, защото те никога не бяха осъществени. И това, което искам да попитам е дали Еолекс не може да се намеси в това отношение малко по-сериозно. А, във връзка с северната част на Косово, която според мен и според хора, които са по-добре запознати от мен, е, е така свърталище на престъпността. Искам да попитам за какво става дума? Мрежа на сръбската престъпност, или е, международна престъпност, която се крие зад сърбите, а всъщност става дума за албански престъпници. Ще ви бъда благодарен, ако, разпле... ако разплетете малко това кълбо от престъпност. И още нещо е, е, вече от името на комисията, в която работя. Защо не могат спортисти от Косово да участват в Олимпийските игри под знамето на Косово? Мисля, че това е а, гавра с младото поколение. Косово обяви своята независимост и с това не наруши на международното право мисля, че е наистина гавра с младото поколение да не им се позволява да участват в Олимпийските реки, а, игри. В това отношение и мисията на Еолекс, и господин Джентилини могат да направят нещо. Има светлина в тунела. Не бива да работим само в политическата област. И още нещо. Ако тук в този парламент има някакви съмнения по отношение на това дали Косово някога може да поема отговорността в собствените си ръце, ще кажа едно. Нека не повтаряме грешките от Босна и Херцеговина. Там видяхме, че колкото по-дълго има мисия, която казва на местните хора какво да правят, толкова по-безотговорни и безнаказани се чувстват политиците. Така че ви моля да помислите, че хората в Косово не се по-глупави от е, населението, което живее другаде. Много млади хора са следвали в Прищина или в е, чужбина. Вярвайте им и не се смятайте за такива, които трябва да ги получават. Ние трябва да им помогнем, но трябва да им помогнем, за да могат да си помогнат сами. Това е. Благодаря, госпожо Пак, за тези важни бележки. И сега ще дам думата на нашите гости, за да отговорят на коментарите. Първо, господин директора Джентилини, моля ви. Thank you. Um, very briefly. Uh, Благодаря. Съвсем накратко ще взема отношение по коментарите и въпросите, отправени към мен. Първо, мисля, че днешните разисквания и въпросите, които наистина бяха по същество, показват колко сложна е задачата ни в Косово. Разбира се, всички можем да се справим по-добре, винаги има какво да се усъвършенства. Но според мен, що се отнася до Еолекс, до момента е имало конкретни случаи, които отклониха вниманието от изключително сложната, рутинна работа, която извършва мисията на място. Фактът, че тази работа доведе до резултати, си проличава от стратегическия преглед, проличава и от това, че се стремим да овластим максимално местното население в области, в които то е показало, че може да постигне резултати. Това е целта ни и мисля, че тя е ясна и трябва да продължим работа за нейното изпълнение. Надявам се всички разбирате, че But first of all, I'd like to stress the importance of the method че няма альтернатива за статута на неутралитет. Този метод до момента бе ефективен. Има много полки, които можем да си извлечем. Важното е, че методът се прилага. Споразуменията се сключват, за да бъдат изпълнявани. Трябва да се придържаме към това. Не може да сме удовлетворени от темпото на прилагане, но сме поели ясен ангажимент да продължим работа, тъй като споразуменията трябва да бъдат приложени. Някои от тях вече бяха изпълнени, което доведе до конкретни резултати. Например, на ниво митнически структури, свободно движение на стоки, свободно движение на хора, граждански регистри. Разбира се, има области, в които трябва ангажиментите да прераснат в конкретни дела. И двете страни трябва да подкрепят ангажиментите си с дела. Съгласна съм, съгласна съм извинете с госпожа Пак, че има светлина в края на тунела. Единственият начин е да продължим активно работа. Това няма да е лесно, тъй като косовският проблем е сложен, но трябва да продължим присъствието си на място, да продължим да демонстрираме ангажираност. Готови сме да направим това. Благодаря на господин Джентилини. Думата има господин Хабер. Thank you. Благодаря. Да не забравяме, че Еолекс е мисия по а, правовия ред. Това не е мисия за действие в непосредствената среда след конфликта. Това е мисия, занимаваща се с върховенството на закона, нейните изпълнителни правомощия са ограничени по отношение на съдебната система. Причината за непопулярността и в Косово и неудовлетворението, с което аз опитам да се боря, като цитирам някои успехи, се дължи на свръхочакванията след 8 години работа на Юн Мек Юн Мик имаше неудовлетвореност в Косово. Очакваха се чудеса от Европейския съюз, но Европейския съюз е разделен на държави, които признават Косово и други, които не признават държавата. В службата за външна дейност и в мисията, която е подчинена на съвета, трябва да приемем а, а, е, ситуацията, а ако искат държавите членки, те трябва да променят ситуацията и това е причината за несъгласието във връзка с практическата дейност на мисията. А, държавите членки, които вие представлявате, трябва да променят отношението си по отношение на правосъдието и някои дела. В началото имаше високи очаквания, нямаше бързи успехи, делата срещу а, организираната престъпност и срещу военните престъпления отнемат много време. Затова не е изненадващо, че мисията напредва бавно. Аз съм умерен оптимист, няма да повишавам вашите очаквания повече отколкото е разумно. Оптимизмът ми е, е, е свързан с това, че тези дела се нуждаят от 2-3 години разследване и не е изненадващо, че в първата година на мисията нямаше а, големи успехи. Сега много повече дела вече озряват и може би ще бъдат доведени до финал, финалната фаза. Има някои дела, при които, в които умират а, свидетели, както в делото на господин Ли Май. Има някои, които не умират от е, но това не е довод срещу онези, които разглеждат а, тези дела. Съжаляваме, ние не смятаме, че освобождаването на обвиняеми е триумф на правосъдието. Това ясно трябва да бъде подчертано. И наистина, както казах, не мога да коментирам статута на неутралност. Той ни е възложен от държавите членки. Един друг проблем в съдебната сфера беше защитата на свидетелите. За това са ни необходими човешки ресурси. Те са много недостатъчни и в държавите членки. Те не командироват такива слушатели. И е много трудно да се преместят защитени свидетели в друга държава. И ако запитате вашите избиратели дали те биха искали да приемат един такъв защитен свидетел, ще видите защо ситуацията такава каквато е. Сега по въпроса за севера. Дори държавите членки, които не признават Косово, не е, отричат, че не успорват принадлежността на Северно Косово към Косово. Има една ситуация обаче в Северно Косово, е, при която населението е готово да прояви насилие. Ние се опитваме да реагираме а, срещу това насилие, но това има обратен резултат. Миналата есен а, вие наблюдавахте че е, и Европейския съюз и НАТО заеха една достойна позиция но достъпа до а, тези а, врати а, не бяха използвани. А, и се натрупа напрежение. Ние очакваме е, да се постигне напредък в резултат на диалога. Диалога с всичките си проблеми, за които говори Фернандо Джентилини. Все още много неща трябва да се постигнат. Е, ние оставаме умерени оптимисти, е, което се изисква от нашата професия, но не можем да гарантираме резултати един друг проблем, Дик Марти и а, специалното звено за разследване. Организационно това е трудно. То работи съвместно с съдебната система на Косово. Има значителни успехи във връзка с правната рамка. Така че можем да очакваме официалното започване на а, разследването по Косовския закон. Те имат две години, за да завършат това разследване. Най-сетне има ясен крайен срок за внасянето на делото в съда. Задържанията в Северно Косово и необходимата последваща работа на съдебната система. Ние се опитахме, но се опитахме се да направим нещо, когато бъде задържано лице на улицата, веднага се издигат барикади. Труден проблем е това. И следващия проблем възниква в момента, в който е задържано някакво лице. Вие знаете, че господин Селимович е престъпник и не само в Косово, но имате ли достатъчно доказателства, достатъчно свидетели, за да може той да бъде осъден? Отново това е проблем, прилагат се стриктни а, правни а, и а, с господин Веселинович отново въпрос е да бъде арестуван на, на съответната територия. Отново малка светлинка в тунела. Мисля, че отговорих на много от зададените въпроси. Имаше и въпрос който може би трябва да се поясни за следващия ръководител на мисията. Имаше един малък проблем в изборния процес. Знаем, че ръководителя на мисията ще приключи своя мандат, но не знаем точно кога ще стане това вие знаете, че изборния процес винаги е много поверителна процедура. Благодаря, господин Хабер. Сега искам да дам думата на ръководителя на Еолекс в Косово, господин Булдемарнак. Благодаря. Повечето от въпросите вече намериха своя отговор в изложенията на преждеговорившите. говорившите. Нека аз още веднъж ви припомня при какви условия работи нашата мисия. До 15 октомври 2010 година мисията работеше в условия на криза. Може да се каже, че до момента работим при постоянни условия на криза. През 2010 година президентът подаде оставка. Проведоха се избори, които не протекоха така както очаквахме. През април следващата година положението продължи да се нажежава. Имаше сблъсъци през лятото. Единственият начин да се достигне северът бе да с хеликоптер Нашите сътрудници работеха при много трудни условия, тъй като пропускателен пункт едно бе затворен. След това се проведоха изборите в Сърбия. Трябваше по това време малко да забавим темпа на дейността си. В момента, в който приключиха изборите преди седмица и половина, нашата мисия незабавно възстанови оперативната си дейност, в това число и в Северно Косово. Там при много трудни условия извършихме обиск на някои от офисите на господин Веселинович. От декември миналата година той се намира в затвор някъде в Сърбия. Наскоро проведохме друга операция за борба с престъпността южно от река Ибар. Тя бе насочена спрямо една междуетническа мрежа, включваща албански престъпници, които поддържат връзка с престъпна мрежа в Северно Косово. Това са условията, при които работим. Бяха изложени много аргументи за юрисдикцията, за признаващи, непризнаващи държави и така нататък. Но нека ви припомня още веднъж при какви условия работим. Описах ви ги току-що. Няколко думи за нашия мандат и стратегическия преглед. Трябва да е ясно, че няма да се направят промени в мандата. Ще се промени центърът на тежест на мисията но мандатът ще си остане същия, тъй като не бяха внесени промени в съвместните действия, които са в основата на мандата на мисията ни. Всички конкретни мерки от една страна са свързани с документа за съвместни действия. Това е основополагащият документ, в който се постановява мандатът ни. От друга страна, конкретните ни мерки са обвързани и с сътрудничеството с държавите членки. Като ръководител на мисията аз се придържам към тези два аспекта. От една страна следвам документа за съвместни действия, в който се очертава мандата ни. От друга страна следвам и инструкциите и насоките, които се дават на мисията от държавите членки. Аз като ръководител на мисията се опитвам да приспособявам действията ни към промените в условията, а условията се променят бързо. Що се отнася до съдебната система, в документа за съвместни действия категорично се посочва, че трябва да се прилагат най-добрите европейски практики и стандарти. Съгласно тях, съдиите и прокурорите са независими. Като ръководител на мисията аз много държа на спазването на тези основни принципи, тъй като става дума за европейски норми. Не мисля, че който и да било от вас би очаквал от мен да се отклоня от тези принципи и стандарти. Председателят благодаря госпожа Морина. Извинявайте, но бях попитал за възможностите за обжалване. Е, Господин Демарнак, помис, попитах ви какви са възможностите за подаване на жалби в Еолекс и извън Еолекс? Това е много важен въпрос и държа на отговора. Можете ли да отговорите? Ние имаме механизъм, а, за да можем да го направим. Той е независим механизъм, който не представлява стриктно казано част от EOLEX. Получаваме оплаквания. За съжаление нямам числата, но всеки месец се получават отчети за тези обжалвания и оплаквания. В някои случаи те не, не може да се третират по никакъв друг начин, освен да бъдат игнорирани, но има годишен доклад, който отразява какво правим по тези жалби. Да, наистина има механизъм, да, взимаме предвид и разглеждаме жалбите. Надявам се, че сега е ясно. Сега вече искам да дам думата на госпожа Морина. Благодаря. Въпросът към мен беше дали сме готови да поемем нещата. Аз естествено вярвам, че нещата трябва да се управляват на място. Не става въпрос за това готови ли сме или не. Няма альтернатива. Трябваше да поемем нещата нещата на 18 февруари 2008 година, но това не стана поредица причини. Косово е независима държава и тя би трябвало да бъде приемана и подкрепена като независима държава. Политическия пейзаж в Косово в момента е резултат на 23 години, много тежък период за Косово. Не смятам, че това е истинската картина на Косово. Има капацитет, но този капацитет не е напълно готов да се присъедини към съответното течение в момента. Културната безнаказаност не помага. Можем наистина да приемем много помощ, когато изборния процес не е такъв какъвто трябва да бъде. Получихме подкрепа, но имаше неправилни, неправилни изказвания, като например службата за външна дейност се произнесе, че изборния Процесът е бил справедлив и честен, честно казано. Мястото за други възможности и капацитета да може да поеме процесите и да ги насочи в правилната посока все още не е създаден и в това европейските институции могат да ни помогнат. Председателя, благодаря госпожо Морин и накрая искам да дам думата на господин Валтер Ху. Благодаря. Позволете ми да започна с лично наблюдение за популярността на Еолекс. Тя е свързана с нейните задачи. Естествено, статут на надзорен орган не може да бъде популярен в Косово и това трябва да се има предвид. Може би самата мисия не винаги е особено популярна. Въпреки това обаче тя е необходима. Беше повдигнат въпрос за това какво искаме да постигнем след две години. Беше цитирано, че е установен много солиден процес на сравнителен анализ и че целите са а, очертани. А, крайната цел на мисията е а, устойчива система в сферата на правосъдието, полити, полицията, митническите а, власти, чете се много бързо текста на окончателна на, на крайната цел на а, мисията EOLEX за да може тя да а, отговори на тази амбициозна цел. За това е необходимо време Необходимо е да се дефинира а, този процес не само в а, ви аспект, а по-скоро с оглед на изпълнените задачи. И сега по стратегическия преглед имаше някои критики. А, в някои сфери може би не е обърнато достатъчно внимание. Според мен това не е така. Стратегическия преглед очертава някои проблемни сфери, едно, една от които е разпределението на ресурсите. Мисията пренасочва човешките ресурси и други ресурси, за да може да се се премине към едно по-високо равнище и да се постави акцента върху съдебната система, тъй като все още пред нас е, има много несвършена работа. Би трябвало също така да преценим дали можем да пренасочим ресурси към север, за да се е, осигури по-голяма видимост е, на север. Естествено, трябва да освободим ресурси. Е, да осъществим някои а, спестявания. Говори се тук за 25% намаляване на персонала. Това е нещо, което а, е а, изискване по въпроса за стратегическия преглед. Той в момента преминава от думи към дела. Благодаря. Казва председател, искам да благодаря на нашите гости за тяхното присъствие тук на това изслушване. Научихме много от вас. Още веднъж ви благодаря и ам, се надявам, че ще се видим отново пак тук. To... Сега да преминем веднага към следващата точка. Преди това обаче искам да направя едно съобщение, което не беше направено във връзка с годишния доклад за общата политика за сигурност и отбрана. Края, крайният срок е 7 юни по обед. 2 юли в Страсбург ще се разглежда и ще се приеме отново в Страсбург през юли. Това беше доклада за ОПСО. И сега нека да преминем, уважаеми колеги, към следващата точка. Следващата точка е отчет на господин Пансери относно съвместното посещение на Комисията по външни работи, Комисията по бюджет и делегацията за връзки с държавите от Магреб в Тунис от 2 до 5 април. Господин Панцери изпрати писмо с отчет за тази съвместна мисия. Тя е раздадена на всички членове на комисията и искам да ви напомня, че тази съвместна делегация имаше три цели оценка на политическата ситуация, стабилността на новия режим. Нашата комисия оцени необходимостта от сътрудничество в Тунис и фондовете за това сътрудничество. Искам да ви напомня, че на 4 юни в нашата комисия ще има обмяна на становище с господин Мустафа Бен Асаф, председател на учредителното събрание. Сега, господин Панцер, искам да ви дам думата като ръководител на делегацията по, във връзка с посещението на държавите от Магреб. Благодаря. Ще бъда кратък, господин председател. Първо искам да благодаря на всички, които спомогнаха за това пътуване – Искам да благодаря и на делегацията на Европейския съюз в Тунис, която през цялото време ни съпровождаше. А, казахме, че делегацията беше смесена от представители на три комисии. Вие в въведението казахте каква беше целта на посещението. Няма да повтарям вашите думи. Ако погледнете програмата, ще видите, че сме посещавали и проекти, финансирани от Европейския съюз. Имахме контакти с президента, с външния министр, а, с министра по международното сътрудничество. Срещнахме и с някои представители на синдикати, на браншови организации, на гражданското общество и на големите политически партии. Може би ще е добре комисията по бюджет също да си направи труда и да извърши проверка на всичките онези числа, свързани с отпускането на помощи от Европейския съюз за Тунис. Искам също така да поздравя сред нас представителите на Националния парламент на Тунис, които са при нас днес. Мисля, че тези контакти, които установихме, са една първа стъпка към, надявам се, едни все по-сериозни и задълбочени връзки в политическо и административно отношение научихме много интересни информации от колегите. погрижихме се да организираме и стаж за сътрудници на Тунизийския парламент тук при нас в Европейския парламент. Демокрация nei Паези Араби е una sfida importante Създаването на установяването на демокрация в арабските страни е огромно предизвикателство за Европа. Затова това се осъзнава и от депутатите в Великото народно събрание на Тунис, това, което гласува Конституцията не бива да забравяме, че ние от страна на Европа трябва дейно да подпомагаме стремежите към демокрация в този регион на света. В Тунис, между впрочем, е на лице известна стабилност, разбира се, в сравнение с съседните страни но цялостната структура, цялостната обстановка в Тунис наистина все още не дава възможност на страната сама да се справя с огромните предизвикателства, пред които е изправена. Колкото повече гаранции дадем на Тунис за подкрепа на подпомагане на економическия растеж, толкова повече сигурност ще дадем на младото поколение в страната. Вице-президентът на Европейската инвестиционна банка миналата седмица каза нещо интересно в Страсбург. Той каза, че о 2012 е, и 2013 година ще бъдат ключови години период, в който въпреки финансовата криза, в която се намираме, ще трябва да предоставим достатъчно средства за да се решат тези задачи. Европейската инвестиционна банка непременно се нуждае от свеж капитал. На фона на това, което ви казах за северна, севера на Африка, това е много важно, защото там имат да се борят и с корупцията, говоря за целия регион на Магреб. Трябва да изградят държавните институции и прочие. Всичко това е въпрос, който ни вълнува и още повече, че сме на едно мнение по него с партньорите от парламента на Тунис. През юни ще имаме възможност да а, поканим тук при нас председателя на този парламент. Това ще бъде много важна среща. Uh, Председателят, благодаря на господин Панцери за изложението му. За сега няма желаящи да вземат отношение. Приветствам с добре дошъл представителя на тунизийската делегация. Ще дадем думата на господин Хайтенбергер Клецем. Той е председател на политическа група в тунизийския парламент. Ако желая да вземе отношение, давам му думата. Кой ще вземе думата от името на тунизийската делегация? Добре дошли, имате думата. Бих желала да ви благодаря за вашето изказване, господин председател. Искам да ви кажа всъщност какво става в Тунис. Имаше избори, които се проведоха в пълна прозрачност и всички признават, е, че наистина стана така. Има проблеми е, със сигурността в момента. Някои медии се опитват е, да пост поставят, да повдигат някои проблеми. В момента ние водим преговори по този въпрос. Тунис държи много да не се използва сила срещу тези екстремисти на този етап. Е, не бихме искали да правим крачка назад е, и е, Искам обаче да напомня още веднъж, че няма опасност от тези сили, тъй като те са в мълцинство. В економически план бихме искали да ви помолим да насърчите инвеститори да идват в Тунис. Те са добре дошли, те да участват в развитието на нашата държава, като поемат всички риз, рискове. Искам още веднъж да а, припомня, че в Тунис има сигурност. Европейската а, общност е призована да дойде в Тунис, да пристигат като туристи и да ни помогнат да постигнем нашия демократичен преход. Създадени бяха демократични министерства в периода на преход, които ще помогнат за решаването на проблеми и свързани свързани с сътрудничеството с предишния режим. Искам да ви помоля най-сърдечно да прекъснете всички връзки с бившия диктатор. Благодаря ви. Благодаря и отново благодаря ви за любезните думи, благодаря ви за вашето становище, че Тунис е стабилна държава и че екстремистските сили са ограничени и не застрашават демократичния преход. Не знам дали господин Панцери би искал да каже няколко заключителни думи по тази тема. Да. А, следното. За нас Тунис е, ако щете, нещо като лаборатория на арабската пролет. И тъкмо в Тунис, повече от е, всяка друга страна, е видно, че е, народът желая да тръгне по пътя на истинската демокрация. Така че ние би трябвало да се стремим да дадем своя принос, да подкрепим тези усилия, включително и в областта на економиката, въпреки огромните економически затруднения, които изпитва самата Европа в момента. И наистина, може би трябва да направим нещо повече за туризма, който е економическият гръбнак на тази страна. А що се отнася до новата тунизийска конституция, разбира се, че трябва тя трябва да гарантира зачитането на човешките права, демократичните права. И нека ние всички да се помъчим да допринесем за това Тунис да послужи за пример на останалите страни в региона. Председателят, благодаря на господин Панцери, благодаря от името на нашата комисия, на тунизийската делегация. Пожелаваме ви всичко най-добро при установяването на демокрация в Тунис. С това приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света. Нека ви припомня, че регламентът за този инструмент е последният, инструмен, последният законодателен акт за пакета от 6 финансови инструмента в тази област. Докладчик по темата е господин Александър Граф Лампсторф, на когото давам думата. Благодаря, господин председател. Минавам на английски. Така всеки ще може да ме разбере, без да има нужда от превод. Позволете ми първо да благодаря на комисията за добрата работа по проекто регламента. Оценката на въздействието убедително показва предимствата и недостатъците на инструмента към настоящия момент. В изложението на мотивите става ясно, че проекторегламентът е стъпка в правилната посока. Неведнъж сме провеждали разисквания, консултации с експерти, с представители на гражданското общество и други. Изготвихме доклада си, като отчетохме резултатите от тези разговори. Внесени са няколко изменения, които ще разясня. Основната идея за този инструмент е, че той се прилага независимо от съгласието на органи в трети страни. Това му осигурява необходимата независимост. Затова е важно в рамките на инструмента да се съсредоточим върху онези области, които не могат да бъдат покрити от останалите инструменти. Европейският съюз трябва да застане на категорична позиция по въпроси като смъртното наказание, насилието спрямо жените, изтезанията и насилието спрямо децата. Нашите ценности трябва да бъдат насърчавани и чрез други инструменти. Инструментът за демокрацията и правата на човека е допълващ инструмент. Той не може да се използва като претекст за отслабване на ролята на правата на човека в рамките на другите инструменти. В член 2 където се описва приложното поле, е, са описани областите, в които може да се предостави помощ. Това не е изчерпателен списък. Важно е да се подчертае, че инструментът допълва други подобни инструменти, особено като се има предвид, че той разполага с ограничени ресурси. За да се постави в центъра тази допълняемост, трябва да се осигури високо ниво на координация. Обедени сме също така, и това е в съзвучие с работата по другите инструменти, че парламентът трябва да играе роля при изготвянето на стратегията за програмирането. Като се има предвид тази роля на парламента, предлагам да предложим делегирани актове за стратегическите документи по инструмента. Включихме точка, в която се визира сътрудничеството с националните парламенти. То е важно за нас. Националните парламенти следва да са допустими за финансиране, ако това е необходимо но до такава стъпка следва да се прибягва единствено, ако не могат да се използват другите инструменти. Мисля обаче, че включването на националните парламенти е в съзвучие и с другите инструменти. то може да ни помогне и при за на препоръките след провеждането на мисии за наблюдение на изборите. Включихме и член за видовете финансиране. Този инструмент има специални процедури за изготвяне на критерии за допустимост и за това е, трябва да се включат тук и отделните видове финансиране. Що се отнася до загрижеността във връзка с оперативната страна, нека изтъкна, че преразглеждането на инструмента ще доведе до подобряване на неговото функциониране, но резолюцията е с доста специализиран характер. От това проистича и по-тясното и приложно поле, извинете, регламентът трябва да има достатъчна гъвкавост за реакция при извънредни ситуации, при ситуации на преход и други. Това е една стъпка, която трябва да бъде подкрепена от парламента. Друг въпрос, нещо, което бе обект на постоянна критика от страна на гражданското общество и блокира достъпа до финансиране на много низови организации, е предоставянето на безвъзмезна помощ по инструмента за добросъседство са били предоставени 600 000 евро под формата на безвъзмезна помощ. Много организации могат да освоят такава сума, за други по-малки организации обаче това е невъзможно. Затова искаме да се предвиди възможност за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ до 100 000 евро трябва да е възможно да се предоставя също така оперативна безвъзмезна финансова помощ в по-малък размер. Ще видим как това ще се осъвмести с финансовия регламент. Не мисля, че ще е невъзможно. Предлагам също така и създаването на междуинституционална работна група, която да работи по упростяването на административните процедури. Не е възможно това да се направи по силата на предложения текст, но мисля, че трябва да обмислим създаването на такава група, така че инструментът да стане по-достъпен за малките и местни НПО. Предлагаме да се намали тавана за проекти при особено тежки условия. Към момента този таван е 2 милиона евро, но според мен той е прекалено висок. Очакваме да ни се обясни защо е предвиден такъв таван. При условие обаче, че срокът на изпълнение на проекта не надвишава 18 месеца, според нас таванът е прекалено висок. Необходим ни е механизъм за бързото осъществяване на колкото се може повече проекти в страни в условия на преход. Това стана ясно по време на арабската пролет. Последният ми коментар е свързан с разпределянето на правомощията спрямо разграничаването, извинете, на този инструмент от Европейската фундация за демокрация. Може да възникне известна загриженост, тъй като е вероятно да се дублират действията по двата инструмента. Затова трябва много ясно да посочим какви действия могат и не могат да се предприемат по този инструмент. Това е нещо, което предстои да направим и трябва да бъде отразено в текста. Не мисля, че има проблем при разграничаването на правата на човека от демокрацията. Всъщност, между двете има връзка. За това може да се установи взаимодействие. Инструментът може да работи повече в областта на гражданското общество. Трябва да обсъдим през идните месеци как да направим това разграничение по възможно най-добрия начин. Благодаря ви. Much, Lambsdorff, Благодаря на Александър Графон Ламсдорф за отличния доклад. Първо искам да дам думата на господин Кукан. Благодаря много. Изказвам се от името на госпожа Маковей, която е докладчик Сянка от ЕНП и не може да присъства тук. Приветстваме новото предложение на комисията, което е по- ефикасно и ефективно и то отразява ангажимента и ангажираността с, с демокрацията и гражданските права в трети страни. Този инструмент е много полезен. Той дава възможност да се окаже помощ независимо от съгласието на правителствата на трети страни. И това отличава този инструмент от други подобни финансови инструменти. Подкрепяме баланса в отразяването на целите. Смятаме, че е много важно да подкрепим онези правозащитници, които може би са били изложени на а, сплашване и искаме да им покажем, а, да им окажем помощ по начин, по който не, застраш... не ги застрашава. Докладчика а, е за личил текст а, за милиарди и 570 милиона евро, но би трябвало да впишем минималната сума. Трябва да изготвим подробни изчерпателни изменения на текста. Сега господин Ховит от групата на социалистите. Благодаря. Искам да благодаря на Александър от името на нашата група. Той много добре работи в нашата комисия и в парламента по въпроса за ам, правата на човека. Няма да повтарям това, което съм казвал друг път. Благодаря на Александър, но от името на нашата група искам да подчертая консултациите с, групите за изграждане на демокрацията още в подготвителния процес, а не в последващата фаза. Ние бихме искали те да участват в определенето на приоритетите и в изготвянето на програмите. Това е посланието, което бихме искали да изпратим към а, службата за външна дейност, за да може тези програми, освен това, да бъдат напълно на разположение на Европейския парламент. Това е момента, в който ние трябва да определим правната рамка за правата, на достъпа на информация, ние очакваме с голямо нетърпение и внимание. Аз съм сигурен, че Александър ще се справи с задачата сега по делегираните актове. Много от нас участваха на подобни заседания. Някои от тях до среднощ парламента се бореше за своите правомощия и трябва наистина много да внимаваме е, парламента да получи необходимите правомощия и да получи необходимата отчетност. Ще работим в тясно сътрудничество с Александър, за да може да се приложи духа и буквата на споразумението. Напълно сме съгласни с него за необходимостта от е, гъвкавост всички са добронамерени и службата за външна дейност, всички ние обаче сме изправени пред проблема на загрижеността, свързана с поемането на рискове. Да, наистина там има една уместна загриженост, има опасност. Ако обаче проявим консерватизъм при изпълнението на фондовете, е, това не би било добре. Ние се опитваме с пълна отчетност да насърчим службата за външна дейност да поема рискове и да постигне максимална гъвкавост, така че да може да се осъществи това. И хората, които действат а, доста невидимо, и не казвам всъщност, че това е позиция на Европейската служба за външна дейност, но ние държим на прозрачността, държим да работим в сътрудничеството, колегата Гомеш и аз подкрепяме това, което прави докладчика. И ние смятаме, че този финансов инструмент не би трябвало да се използва за маргинализиране на изразходването на средства. Така че ние сега в момента въвеждаме един нов инструмент и би трябвало да се а, направи така, че да не се получи маргинализация. Сега по а, мисиите за наблюдаване на избори, искам да повторя това, което каза колегата Де Кайсер няма избори, които са били блестящи често проведени, но би трябвало а, да признаем а, в самокритичен дух, че не сме толкова добре, а, колкото а, бихме искали да бъдем и а, бихме искали а, да се подобри нашата работа. Съгласен съм с казаното от господин Кукън и господин а, Ламсторп можем да изразходваме средствата. И още две неща. Едното е свързано с ролята на делегациите на Европейския съюз. Фонда, за който говорим, е а, малко малко в страни от вниманието. На някои места а, той работи добре, на други места не толкова. И мисля, че службата за външна дейност трябва да осигури капацитет за диалог, да се изгражда този капацитет, за да може международните организации да участват. И това трябва да бъде наш постулат. Всъщност проблема не е ние да имаме достъп до необходимите документи, не само това, но и нашите партньори трябва да провеждат структурирани консултации, да виждат стратегически документи, връщайки се към темата свобода на информация и достъп до документи. Това е въпрос въпрос също така на гражданското общество. Казвам го от името на нашата група, но а, тази загриженост се споделя и от други колеги. Thank you very much, Mr. As I don't have any more requests. Председателят, благодаря на господин Хауит. Няма други желаящи да вземат отношение, за това ще дам думата на представителя на Европейската служба за външни действия. Добър ден! Аз искам да се присъединя към всички, които говориха за този инструмент. Искам да кажа първо няколко, две общи неща. Докладчик е ангажиран, и е наистина изготвил един много добър доклад и той отразява обсъжданията, които проведохме с държавите членки. Аз не виждам защо да не постигнем съгласие по текста на първо четене. Аз съм се запознала с доклада, с отличния обмен на становища. Ни дава възможност много бързо да постигнем съгласие на първо четене. На второ място, както каза господин Ламсдорп, виждам, че част от това, което беше предложено от комисията в предложение за хоризонтални разпоредби е включено аз искам съвсем накратко да говоря за паралелизма, който се а, проявява на някои места. А, е, на трето място няма да говоря за бюджетните аспекти, които привлякоха голямо внимание. Това ще бъде естествено обсъдено а, в връзка с всички документи. Искам да говоря за поверителността, за допълнямостта и а, за гъвкавостта. Няма проблем по конфиденциалността, няма проблем за споделянето на информацията, но това е един ограничен а, инструмент по своето естество и а, оповестяването на информацията би могло да застраши отделни лица и следователно това трябва да бъде ясно посочено и информацията би трябвало да се оповестява единствено ако съществува потребност за това. Няма проблем да се обсъди този проблем, но би трябвало да се структурира документа така, че поверителната част да остане поверителна, защото хора са хвърлени в затвора именно поради поради това, че поверителността не се е спазила. По а, а, взаимодопълняемостта трябва да бъде ясно, че това трябва да бъде взаимодопълняемост, но не и а, вторичност. Гражданското общество би трябвало да се ангажира. Също така, във връзка с European Endowment for Democracy, мисля, че е изключително важно да се открои един ключов елемент, че тук става дума за някакви допълнителни фондове и средства. Ние а, смятаме, че ЕЕД а, трябва да осигури допълнителни средства и би трябвало много внимателно да се оформи текста. На трето място не се сме съгласни с подобряването на а, гъвкавостта. Естествено, всички, които бих искали да се опрости текста, са добре дошли. А, финансовите регламенти осигуряват по-голямата гъвкавост. А, може би вие трябва да опростите обсъдите някои други неща, които съществуват като предложения на масата. Сега, по въпроса за новите условия, обновяването на предложението на комисията се отнася за този капацитет, тази възможност за поемане на предложения. Много добре разбирам доводите, свързани с разходите. За а, безвъзметните почности са 50 милиона евро, но това не допринася кой знае колко много в повече. Ние давам, имаме възможност да реагираме в а, кризата с Либия, например. А, да окажем помощ с медицинско обслужване, медицинско лечение. Разходите са милиони и половина за а, подобно лечение. а, също така имаме а, и програма за защита на правата на човека в Беларус. А, а, неправителствените организации там поеха 1 милион. Организацията на местните избори, образуването на политически партии, кандидатурите на жени в Либия струва 1 милион. Така че 100 милиона бяха изразходвани за 10 правозащитници. Би трябвало да установим, че гъвкавостта няма да промени кой знае колко много неща тавана е а, е, определен. Трябва да бъдем честни, това няма да промени много. На второ място, в предложението на малките безвъзмезни помощи има едно интересно предложение да се а, е, предостави финансиране на, на неправителствените организации. Ние финансираме операция, не организации. И това е нещо, което представлява радикална промяна в подхода а, във връзка с, с критериите също така. На каква основа може да се откаже финансиране на дадени опред... НПО-та? На трето място, това е една а, голяма отворена врата за личен избор това ме навежда на един важен въпрос микропроектите в рамките на този инструмент. Логиката до този момент е да се раздели инструмента на две части, над управлявана от делегацията, това са микропроектите, и а, втората група а, централно управлявана тогава, когато става дума а, за трудности с разходите. Ако се промени тази логика, политика ще бъдат необходими много човешки ресурси. И последния елемент, искам само да отговоря а, на две неща. Първо за арабската пролет. А, мисля, че ние реагирахме много добре. А, ние се свързахме и с, с някои държави още преди а, арабската пролет. Бяхме в, в Тунис пет дни след падането на Бен Али беше изготвен доклад за дейността в рамките на 15 дни във връзка с това какво може да се направи по арабската пролет, но нямаме достатъчно средства и по това трябва да се прави нещо във връзка с а, а, расовите проблеми би трябвало да се а, обсъди това. А, изборите са изключително важно, но акцентът трябва да се постави постави върху всички тези аспекти. Не би трябвало да се люшкаме нито на дясно, нито на ляво. Би трябвало да се намери форма. А, това би могло да бъде чрез делегирани актове, а, но идеята е да не се се а, създава несъгласие между институциите. Искам да се върна а, и на факта, че има редица технически коментари, които би трябвало да бъдат взети предвид, например на равнището на съфинансирането. Не може да си позволим да не приемем съфинансирането. Ще обсъдим този въпрос по-нататък. Искаме да изразим подкрепата за всички разумни предложения, поставени на масата. Thank you very much for this detailed intervention. Uh, Председателят, благодаря. Давам думата още веднъж на господин Хауит. Ричард Хауит, извинявам се на господин Ламсторф, но искам да взема отношение. Нямам данни за нарушаване на принципа на конфиденциалност или изтичане на информация в миналото. Не обвинихте парламентаристите в това, но за протокола Искам да кажа, че онези, които имат достъп до информация, изцяло спазват ангажимента си за поверителност, без изключение. трябва да дадем възможност за неофициален обмен на информация, за така наречения структурен диалог по инструмента. Това не може да се предвиди в законодателен акт, но господин Ламсдорф говори за резолюция за упростяването на този процес. Мисля, че в резолюция трябва да изложим необходимостта от структуриран диалог, в пленарната зала повдигнах този въпрос пред баронеса Аштън. В бъдеще ще бъде добре и спрямо новите представителства да се препотвърди ангажимента за структурирания диалог. Председателят, благодаря ви за коментара. Някой от Европейската служба за външни действия или комисията желая ли да вземе думата? Искам да се върна на току-що направения коментар. Никога не съм казвал, че е бил нарушаван принципа на конфиденциалност. Удовлетворени сме от досегашното си сътрудничество. Просто казах, че трябва много внимателно да подходим към обмена на информация – и ние не даваме информация на цялата комисия или на целия екип в дадена държава членка. Просто казах, че трябва да се установи едно добро ниво на поверителност. Трябва да се решат много други проблеми, като например финансовия регламент – за да може да се увеличи сумата на безвъзмезна финансова помощ от 100 на 500 хиляди евро. Нека се възползваме от възможността да подпишем онези споразумения, които можем да подпишем максимално бързо, за да си осигурим и гъвкавост. Няма други желаящи от комисията или СВД. Александър. The um, intervention from Eduard Kukan concerning the um, deletion uh, of the amount that has to... Казаното от господин Кукан за сумата трябва да се обвърже с обсъжданията на финансовия регламент. Съгласен съм с господин Кукан, че не се предвижда да се понижи сумата. Става дума за технически въпрос. Не бива да се връщаме към ангажиментите, които действаха до този момент. Ричард. Няколко бележки. Достъп до информация, поверителност, Размяната ти на мнения с представителя на комисията сега показа, че има воля и от двете страни за обмен на информация. До някои данни обаче достъпът е ограничен, предвид на естеството на инструмента. Не мисля, че ще е толкова трудно да се постигне споразумение. Благодарен съм ти за това, което каза, именно, че в миналото не е бил нарушаван принципа на поверителност. По въпроса за гъвкавостта, мисля, че по него е постигнат консенсус. Съдейки показаното от Патрис и от колегите, мисля, че проблемът е следният. Трябва ли да се създаде работна група, която да действа успоредно с работещите по законодателния процес или трябва да се предвиди структуриран диалог, по административните процедури, който да залегне в законодателния текст. Трябва да решим кой от двата подхода да изберем, но по същество нямаме различия. За мисиите за наблюдаване на изборите. Не мисля, че този въпрос е спорен. Всички сме съгласни за това, че тези мисии са особено важни. Всички знаем, че трябва да обхванем целия цикъл на изборния процес. Трябва да отразим тази своя цел и в инструмента. Патрис засегна въпроса за поканата за представяне на предложения. Причината, поради която толкова силно занижихме сумата, не бе намерение да намалим гъвкавостта. Имахме предвид потока на информация нито медицинското обслужване на жените в Либия, нито подпомагането на изборния процес в Бенгази е секретна информация. Можем да проявим гъвкавост, същевременно можем да включим в процеса и други заинтересовани страни. Ако се запази сравнително висока сума без да се предвиди покана за представяне на предложения, то това трябва да бъде много добре обосновано. Надявам се, че ще можем да намерим начини за постигане на консенсус. Uh, be... Правата на човека трябва да бъдат отразени и в други инструменти. Това е съвсем вярно. По отношение на Европейската фундация за демокрация, Европейският парламент е поел ясен ангажимент за осигуряването на допълнителни ползи и за запълването на празнотите, които оставя инструмента за права на човека и демокрация по процедурните въпроси, като например постигането на съгласие на първо четене и делегираните актове. Това е нещо, което трябва да се обсъди с докладчиците в сянка, както и на ниво работна група хоризонтални инструменти. Ако искаме да постигнем съгласие на първо четене, трябва да се борим за запазването на прозрачността на този много важен законодателен акт. С задоволство отбелязах, че има предложение за увеличаване на сумата за повторно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ от 100 на 500 хиляди евро. Ако на централно ниво се осъществяват прекалено много микропроекти, то това поставя допълнителни административни ограничения и ако се осигури по-голяма гъвкавост за повторното предоставяне на безвъзмезна финансова помощ, ще могат да се осъществят повече такива проекти. Благодаря на докладчиците в Сянка за взаимодействието. Колегите от групата на зелените също внесоха някои предложения, които ще отчетем при по-нататъчната работа по текста. Очаквам с радост да продължа сътрудничеството си с вас. Председателят благодаря на Александър. Крайният срок за внасяне на изменения е 14 юни 12 часа на обяд. Следващата точка е гласуването. Нека изчакаме няколко минути, тъй като гласуването е обявено за 11.45. И не всички са тук. Okay, colleagues, the next point of our agenda, colleagues. Next point is uh, voting. Следващата точка от дневния ред е гласуване. За мен да не е специален, защото ми е за първи път и ще ви помоля за търпение. Искам също да поздравя нашия колега господин Салафранка и на него му е първи ден. Uh, е, е, искаме да му честитим рождения ден. Започваме с, с доклада на господин Ламсторф, препоръка до съвета относно 67-та сесия на Общо събрание на ООН. Абе. <laughs> so, amendment 21 in favor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 Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. 29 29 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по 29-то. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30 за,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 41 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. 44. За, против, въздържали се, отхвърля се. 45. За, против, въздържали се, приема се. 46. За, против, въздържали се, приема се. 47. За, против,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 въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 66, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част на изменение 66, за, против, въздържали се. Не бе ясен резултатът. Проверка по втора част на изменение 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, Избързах. Компромисно изменение 4. E e e Разполагам с списъка за гласуване на НП, където липсва компромисно изменение 4. Трябва да гласуваме по компромисно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 73-то. Изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79, извинете, 78 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Електронно гласуване по 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика.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 въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека направим електронна проверка по 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се с два гласа разлика. 93. Pour. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 94. За, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 в три части. Първа част на 97. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Ще направим електронна проверка по втора част на изменение 97. So there's still four colleagues uh, to vote, electronic vote. Четирима колеги все още не са гласували. Close the vote. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. Трета част за, против, въздържали се, приема се. want to check part Електронна проверка на част трета на изменение 97. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа в повече. Сега преминаваме към изменение 98. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. е това. Преминаваме към изменение 100. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 102 за. Против? Въздържали се? Приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се, 104 за, против, въздържали се, приема се, 105 за, против, въздържали се, отхвърля се, 106 за, против, въздържали се, приема се, 107 за, Всъщност господин Лайне, има думата. Господин председател, аз мисля, че вие а, получихте съобщението, че това изменение е оттеглено 135 и 136. Аз бях автори и другите колеги се съгласиха да го оттеглят. Това е става дума за 107. 107, 135 и 136 са отеглени. Искате да ни кажете, че всички други са автори, Брок, Даф и Уотсън, оттеглят изменението. Аз не съм получил тази информация. Може би господин Ламсторф може да поясни. Както знаете много добре, аз бих бил много щастлив, ако са отеглили това изменение, но аз знам, че поне Андрю Дав и Александър Алварус запазили своя подпис. За съжаление не е оттеглено. Добре, тогава ще трябва да гласуваме по 107. И нека да гласуваме кой е за 107, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8 в 3 части. Гласуваме за първа част. Кой е за? Против? въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим електронно режим на гласуване. And you're in favor or against? Plus? Let's close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част на компромисно изменение 8 кой е за, против, явно се отхвърля. Част трета, коза е за? Против? Не съвсем ясно. Проверяваме трета част на компромисно изменение 8 по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към изменение 109 на господин Преда, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се 115 за. И колегите от НП би трябвало да гласуват 115 кой е за, против, въздържали се, не е ясно, електронно гласуване на 115. Ага, it's adopted. It's 22 to 20.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 втората част на 22 електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа повече. 126, кой е за? Против. Въздържали се отхвърля се 127 за. Против. Въздържали се отхвърля се 128 за. Против. Въздържали се отхвърля се 123 за против, въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се, приема се 133 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, поправя се председателя, 135 за, 135 не сме гласували, за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 пада. Сто беше отхвърлено, 136 пада. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 10 за, против, въздържали се, приема се, 11 за, против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 против, въздържали се, приема се. Гласуваме становището на Комисията по развитие. ДВБ за против въздържали се приема се 9 с за против въздържали се отхвърля се проверяваме се малко от становището на Комисията по развитие. Още един колега. Край на гласуването. Отхвърля се. Д. За, против, въздържали се, приема се. Е. За, против, въздържали се, приема се. Е. Г. Всъщност се поправя е, председателя за против въздържали се приема се. Х за против въздържали се приема се. И с точка за против въздържали се приема се. Не, извинете, отхвърля се. Помолиха ме да проверим електронно. Режим на гласуване, моля. Още трима колеги трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. Джей за против въздържали се приема се. К за против въздържали се приема се. И сега гласуваме електронно с окончателния текст с направените изменения. Още двама колеги трябва да гласуват. Може би те са напуснали. Приема се с голямо мнозинство 39 за, двама въздържали се и нито един против. Поздравление за Александър Ламсдорф. Имаме още един доклад, който трябва да гласуваме. Препоръка до съвета относно всъщност това е, всъщност преговорите относно договор за ООН на госпожа Ятемаки. Започваме да гласуваме. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 е отеглено, 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Favor. Against. Втората част. Е, преминаваме е, към 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Социалистите всъщност не гласуваха електронна проверка за 27. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 29 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 34 за. 34, казва председателя, за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, не е ясно. Проверяваме електронно. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се, 47 за, против, въздържали се, отхвърля се, 50, 49 за, против, въздържали се, приема се, 48 за, против, въздържали се, отхвърля се, 50 за, против, въздържали се не е ясно. Гласуваме по изменение 50 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 51 за,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 въздържали се, приема се. 58 на две части. Гласуваме по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, отхвърля се. Но нека да проверим електронно. Втората част на изменение 58. Мисля, че е отхвърлено. Край на гласуването. И наистина отхвърлено. Сега преминаваме към изменене 59 за, против, въздържали се, приема се, 60 за, против, въздържали се, приема се, 63 за, против, въздържали се, приема се, 65 за, против, въздържали се, приема се, Преминаваме към 66, разделно гласуване. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част на 66. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 68. Please close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 за,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 The vote is closed. Край на гласуването. И доклада е прият с 33 гласа за, двама въздържали се. Поздравление на докладчика. Имам още едно съобщение за следващото заседание на нашата комисия. Това ще се проведе на 4 юни от 5.30 след обед в Брюксел. Приятен обед!